момиче сте на 8 години. Малко момиче сте. Нямате си представа какво ви очаква. Един ден е, ви повикват, хващат ви здраво, започвате да плачете. А възрастните, въоръжени а, е, с а, е, нож, а, режат част от тялото ви. 200 милиона момичета и жени са жертви на това недостойно престъпление и носят всичките му последици. Нека го кажем ясно. Тези усъкътявания не могат да бъдат оправдани нито с традицията, нито с културата, нито с историята. Подкрепям онези, които са се посветили на борбата за изкореняване на явлението. Всяка година милиони малки момичета са застрашени от този риск и за това Европейският съюз трябва да действа неотложно. Благодаря. Продължаваме с господин Хелвини, НП. Благодаря, госпожо председател. Става дума за една варварска практика. Много неща се казаха вече. И аз мисля, че, че трябва да говорим много сериозно за превенцията на подобни практики. Радвам се, Председателката моли господин Хелвени е, да започне от начало по технически причини. И така, уважаеми колеги, това е невероятно варварска практика. Казаха се вече много неща тази вечер. Мисля обаче, че трябва да помислим много сериозно за превенцията и възможностите в тази посока. Тук се сподели една много добра инициатива. Е, имахме възможност да се срещнем с млади е, жени от Кения. Получи се истински диалог между поколенията. Само в Африка броят е, на пострадалите и жените в риск е стряскаш. Много от момичета под 10 годишна възраст са жертви на тази практика практика. Трябва чрез диалог и сътрудничество в Африка да направим всичко възможно. На първо място да предпазим най-застрашените от тази практика. Това няма нищо общо с религията. Мисля, че трябва сериозно да се застъпим и да работим за образование, по пътя на образованието да помогнем, на, да подпомогнем положението на жените. По данни на ЮНЕСКо, много момичета в Африка нямат никакъв достъп до обучение. Това трябва да се промени. Сега господин Полчак от е НП. Аз споделям мнението на колегите преди мен. Гениталното съкатяване е варварство, престъпление. Няма никакво оправдание, културно, традиционно и каквото и да било за това явление. Това е престъпление – Срамувам се от това, че в Европейския съюз, тук, в нашето културно пространство, този проблем става все по-сериозен. Това е нещо, което наистина е трудно да повярваме. Да, имаме някои общности, включително и общности на новодошли хора. Да, но Става дума за провал на дейността на полицейските органи на съдебната система и това е много тъжно за нас, европейците. Ние наистина трябва да приведем нашата собствена къща в ред и също обаче след това да използвам дипломатическите си канали за контакти с трети държави. Според мен инициативата на комисията е похвална, изцяло е подкрепям и както вече казах, имаме нужда от полагане на огромни дипломатически усилия, за да може хора да разберат, че гениталното схватяване е престъпление. Благодаря. От името на комисията госпожа Хелена Дали. Um, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на председателството за приноса към темата. Благодаря на всички вас за направените изказвания. Те разкриват нашия общ ангажимент и готовност да се борим против гениталното осъкътяване на жени. Окоръжена съм от факта, че ние всички заедно гледаме в една посока. Вашите идеи ще бъдат взети предвид при работата над новата стратегия. И въобще, е, в работата ми и в работата на Европейската комисия. Е, радвам се да чуя такъв всеотдае, такава всеотдайна подкрепа от парламента за тази кауза. С радост очаквам бъдещето ни сътрудничество, както мнозина от вас казаха. Искрено се надявам че оставащите шест държави членки ще ратифицират Истанбулската конвенция, защото тя изисква криминализацията на гениталното осъкътяване, е, включително склоняване и осъществяване е, по, по поръчка на това действие. Надявам се, че Европейския съюз ще успее да ратифицира конвенцията в рамките на нашия мандат. Разчитам на вашата подкрепа, за да убедите останалите държави членки да го сторят. Ние не бива да забравяме, че девойките и момичетата не могат и не бива да чакат. Благодаря. Председателката, благодаря много. И накрая госпожа Топорайнен. Преди да ви дам думата, обаче, е, това е последната ви реч в Европейския парламент и ползвам случая да, да изкажа благодарност на финландското председателство за принца му към една по-силна Европа. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, госпожи и господа. 2020 година ще бъде белязана от поредица жалони по отношение равенството на половете. 25-та година от декларацията и платформата за действие от Пекин, петата годишнина на целите за устойчиво развитие и програмата за 2300 година, 20-та годишнина от е, резолюцията на съвета за сигурността за жените и момичето и също така стратегическата програма е, на Европейския съюз 2016-2019 година е, за жените и момичетата. И освен това отбелязваме Деня на нулевата толерантност към, генерал, към гениталното усъкътяване на жените и момичетата. Нека сложим край на това явление веднъж за винаги. Всички жени и момичета трябва да имат възможност да живеят като свободни, цели индивиди. В светлината на предлаганото присъединяване на Европейския съюз към Истанбулската конвенция за предотвратяване на насилието срещу жените и децата, трябва да се положат специални усилия за единство на това, което правим на вътрешнополитическия и на външнополитическия фронт. Борбата с всички форми на насилие срещу жените и момичетата е в сърцевината на зачитането на човешките права, на основните права. Нашето финско председателство продължи работата за присъединяване на Европейския съюз към Истанбулската конвенция. Стимулирахме онези, които все още не са ратифицирали да го сторят. Нямам съмнение, че Европейският парламент, вие като представители, ще продължите да имате водеща роля в работата по тези въпроси. Въпроси, които стоят в съсредоточието на общите ни европейски ценности. Благодаря за днешния дебат. Голяма чест за мен е да приключа финското председателство с дискусия по тази съществена тема. Госпожо председател, позволете ми да благодаря на всички ви за тази невероятна есен. В парламента е, минахме през невероятен период в разисквания по невероятни теми. Аз е, съм прекарала тук часове представлявайки съвета, държавите членки както тук, в Страсбург, така и в Брюксел. И всяка минута мое присъствие си струваше. Благодаря ви, благодаря на всички. Нашето председателство изтича, но борбата за правата на човека, борбата за демокрация и за върховенството на закона продължава. Благодаря на всички ви. Весела коледа. Надявам се, че всички ще имате време за своите семейства и за хората, които обичате. Благодаря ви. Благодаря много. С това приключваме. Приключваме дискусията за плен. Ще гласуваме през февруари. Следващото ни заседание утре 19 е, декември от 10, от 10 до 14 часа и след това от 14 до 16 часа. Дневния ред можете да намерите на сайта на парламента. С това закривам заседанието.